Скъпи колеги, заемете местата си, ако обичате. Моля, заемете местата си, за да може да започнем заседанието. Започваме след 30 секунди. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego przerwanego w dniu... Обявявам за открито заседанието на Европейският парламент. Продължаваме работата от 8 юли тази година. Добре шли на всички след вакансията. Надявам се, че всички сте си починали добре. Предстои ни много работа. Сега а, искам да ви обърна вниманието за случайно на госпожа Сакидет Мохамад Ячани, осъдена на смърт в Иран, съгласно информацията, която имаме. Върховният съд в Иран разглежда случаят